на жертвите от тероризма. Днеска почитаме 5000 жертви в Европа и изразяваме нашата солидарност с многобройните ранени, които бяха пожертвани от варварския тероризъм. Бомбените атентати в Мадрид преди 6 години на 11 март 2004 година отнели живота на 191 жертви от 17 страни, както и бомбените атентати в Лондон на 7 юли 2005 година бяха е, едни от най-ужасните терористични актове на европейска територия. Тероризма е нападение срещу всички нас, посегателство – на а, съ, нашето демократично общество. Затова Европа винаги ще бъде единна в борбата срещу всякакъв вид тероризъм, сепаратистски, религиозен или политически. Тероризмът не може да бъде оправдан в никакъв случай и по никаква причина. Този европейски ден дава възможност да демонстрираме че нито един терорист или терористически акт няма да може да унищожи нашата вяра в нашите ценности и в основните човешки права и демокрацията. Благодаря ви. Скъпи колеги, по време на заседанието тази сутрин Председателския съвет съгласно член 134 параграф 1 от нашия регламент реши да промени графика и да свика заседание сряда 7 април 2010 година от 14.30 до 17.30 с дневен ред доклад на Европейския съюз и декларация на комисията за резултатите от самита на 24